Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, поздравявам ви най-сърдечно в началото на днешното заседание. Преди да започнем с работа по дневния ред, ще поздравя нашия колега Отмар Караш, който току-що влезе в залата. Надявам се, че той вече е оздравял. Знаем, че е, без да е виновен е, се наложи да преживее няколко трудни седмици. Такъв е живота. Не винаги е много справедливо това, което ни се случва, но при всички положения много се радваме, че Отмер е, е здрав и отново е сред нас, точно в заключителния етап на нашата работа. Що се отнася до преводачите имаме пълен езиков режим днес. Получили сте протоколите на заседанията от 28 феврари, 3 март, 14 март. До този момент не са поступили възражения и ако няма такива и в момента, можем направо да преминем към следващата точка, доклада на Перванш Перес. Нямам какво друго да ви съобща, освен няколко думи за вчерашното заседание. Господин Ангелидес вчера бе наш гост за наша радост. Той е председател на комисията, която разследва причините за финансовата криза в САЩ тази пролет е, комисията публикува и заключителния доклад от проучванията си. Около 500 страници. Това е, може би, най-сериозният документ е, и най-сериозният анализ, излязал до този момент за причините за финансовата криза. Мандатът на тази комисия в САЩ бе е, по-различен от мандата на нашата специална комисия. Те трябваше да се занимаят само с причините, довели до финансовата криза. Трябваше да проучат е, грешките, пропуските, довели до кризата. Моето впечатление бе, че господин Ангелидис отговори много подробно и много откровенно на всички въпроси, които му бяха зададени. До този момент е, е, банките, които са в центъра на вниманието на Американската комисия е, и техните юристи очевидно не са намерили никакви грешки или неточности в доклада на Американската комисия. Около 90 са членовете и сътрудниците на комисията, така че е, очевидно комисията на господин Ангелидис е работила много-много сериозно. А сега преминаваме към същинската тема на нашето заседание. Още в самото начало трябва да кажа, че сме предвидели достатъчно време, предостатъчно бих казал. Междувременно вече разгледахме в първата езикова версия на английски доклада на Перванш – Днес се събираме, защото междувременно вече разполагаме с всички езикови версии и можем да продължим с обсъждането на тази фаза. Утре е крайния срок за предаването на доклада и за внасене на измененията най-вече по него, така че по тази причина ще проведем отново дискусия. Първанш предлагам този път съвсем накратко Перванш да се спре на основните послания в нейния доклад е, не повече от една-две минути, за да можем след това веднага да преминем към дискусия. Перванш има думата. Благодаря, господин председател, казва Перванш Берес. И аз много се радвам, че Отмар се добре и че е сред нас. Доста високи бяха изискванията към него в комисията Крис. Очаквахме неговата професионална работа и ето, той е тук. Е, крайният срок за подаване на изменение е утре. Бях направени много е, коментари. Надявам се, че координаторите и докладчите в сянка са успели да охванат всичко и вече имаме сравнително приличен брой изменения. Езиковите версии, версии са на лице. Френската версия е коригирана, така че всички френско говорящи са приканени да обърнат внимание към, на френската версия, т.е. Е, е, във френския вместо фискал се е, използва вече думата бюджетер. Сега, има и конкретни цифри. В първия вариант упоменаването на документите от които бяха цитирани тези цифри, вече, е, е, не беше на лице, това вече е направено. Секретарията се погрижи за това, така че и от формална гледна точка нашата работа е, е с по-добър резултат. Е, като цяло знаете много добре посоката, в която върви доклада, знаете основното послание. Е, По никакъв начин няма да се занимаваме с повторно обсъждане на нещата, повторно предоговаряне. Няма да се занимаваме с теми, които са в прерогативите на други комисии и няма да трансформираме своята комисия в някаква по-различна комисия. Просто гледаме на всичко това от гледна точка на парламента. Има и неща, които аз много, смятам, че са много важни в новия доклад. Първо, подчертаваме повторно значението на доверието към европейския проект и значението на допълнителната добавена стойност, която Европейския съюз може да добави. Международната пътбрична система е неудачна по няколко причини. Първо, има противоречие между обменните курсове и може това да доведе до проблеми поради спекулации на валутните пазари. Друг важен въпрос, който се подчертава от доклада и по-конкретно в точка 31-32, е идеята, че има вътрешен дисбаланс в Европейския съюз. Това е нещо, което подчертаваме. И събитията не са го опровергали. Няма как едно и също решение да се прилага към всички проблеми в Европейския съюз, въпреки че всички ние принадлежим на един и същи Европейски съюз и въпреки че много от държавите членки споделят една и съща валута. Говорим тук за европейското измерение и е, има е, елементи тук, които според мен са много важни, въпреки че не са привлекли много внимание отвън а именно Европейския съюз, не е достатъчно богат, за да постигне сам целите, които си е набелязал. Ако не работим с а, сътрудничество и допълване, ако няма сътрудничество между европейския и националните бюджети и усилията финансирани от тях, няма как да постигнем успехи. И така, като погледнем към бъдещето, отвъд економическото и парично управление, трябва да обърна внимание на пет елемента. Първо, областта на финансовите пазари е една от трудностите, с която се сблъскваме днес, и тук трябва съвсем ясно да кажа генералният директор на МВФ, ще говори днес по подобна тема. Та да съсредоточихме усилията си върху стабилността на финансовите пазари. Никой не поставя под въпрос свободното движение на капитали. Същевременно, обаче, ако се разгледа стабилността на финансовите пазари, се оказва, че това не е достатъчно, за да се реагира на събитията, които ни доведоха до кризата. Финансова стабилност може да ни помогна да се върнем обратно до положението от преди кризата, но не и да ни защити от повтаряне на подобна криза. Именно заради това трябва да се намери нов баланс, да се намери правилното място на капитала възоснова на макроекономически показатели, които да се наблюдават и анализират. Следващия въпрос е надзора. Отговорните за надзора трябва да могат да си вършат работата. И когато става дума за контролните органи, е, е, става ясно, че има доста проблеми. Друг важен въпрос е последователността. Трябва да наричаме нещата с истинските им имена. Европейския бюджет – Например, трябва да е обвързан с по-голям процент от брутния вътрешен продукт. Във втората фаза очертахме областите, в които договора не успява да очертае възможности за достатъчно добра е, е, интеграция, интеграция, която според нас е необходима. И ако се отворят отново преговорите по Лисабонския договор, не е допустимо това да става при същите условия, които управляват Европейски механизъм за стабилност. По-скоро ни трябва конвент, в който правата на парламента се вземат предвид и се зачитат изцяло. И обсъждаме възможностите за провеждане на, подобен тип конституционална промяна. Конституционна промяна, извинете. Държавите членки обаче трябва да си изиграят е, отгов... Е, своята роля. Трябва да поемат отговорността си. Защото за да се постигне стабилност, ни трябва по-добро сътрудничество. Но относно това решение, е, аз имам някои резерви. Изглежда всеки и си мисли, че най-добре е първо да се погрижи и за себе си. Това, което се случва обаче е, че по-напредналите се оказват заложници на онези, които не искат да полагат усилия. Затова всеки трябва да поеме своята отговорност. И да я разглежда по правилния начин – И това е свързано с втората фаза от разговорите по доклада, евентуално последната фаза. А, и не е много сигурно, че когато гласуваме по доклада през юли, край, кризата ще е приключила. Да, Первенш, е, в момента в който гласуваме по твоя доклад, е, със сигурност кризата няма да е отминала но все пак няма да кажа е, това, което господин Ангелидис, е, нашият гост вчера така, прогнозира, една тъжна прогноза, че най-вероятно и следващото поколение ще се занимава с е, кризата. Позволете ми сега обаче да дам думата на Отмар Караш. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви благодаря за е, милото посрещане и е, за това, че ме поздравихте, че отново съм сред вас. Ситуацията е много по-различна, отколкото при първоначалния доклад. В момента проекта, който разглеждаме е много по-добър. Този е, последен вариант на доклада вече не ни разделя толкова много, колкото в е, началото с докладчика. Е, но е, въпреки всичко си запазвам правото да внеса изменения и допълнения, които надявам се ще подобрят качеството на този заключителен проект. Да, още в началото ние казахме, че по пътя на измененията ще търсим подобрение и така ще продължим до край. Още преди време се споразумяхме в политическата ми група, че ще успеем да се споразумеем, да внесем компромисни текстове които биха могли да послужат за компромис и между останалите политически групи. При всички положения за моята политическа група е особено важно, когато търсим по пътя на измененията подобрение да задълбочим да нещата и да, ги, и да допълним пълно, първоначалния вариант. В светлината на внесените изменения и измененията, които предстои да внесем и в резултат на вчерашната среща е, се надявам, че ще намерим един разумен път за е, съгласие. Измененията, които сме подготвили, поясняват, че не става дума за доклад по, във връзка с законодателна инициатива. И ще подчертая още нещо. На второ място, това трябва да бъде доклад, който да подчертава, че ние съвсем съзнателно търсим пътя към бъдещето и дългосрочното развитие. Знае, че в моята политическа група, но и в останалите групи има колеги, които разглеждайки отделни текстове в доклада, мислят за избирателите си най-вече и за това как избирателите ще приемат подобни мерки. Когато се опитваме да обосновем е, дългосрочната перспектива, ние понякога забравяме, че трябва да спечелим доверието на гражданите и за краткосрочните, е, краткосрочните мерки и действия. Да, е, необходимо е и едното и другото, но същевременно се обръщам с молба и призив към всички. Нека, е, набелязвайки мерките за бъдещето, да мислим не само за ежедневието, а да мислим за това, което е устойчиво, трайно и което ще донесе едно по-добро бъдеще на Европа с бюджет от 1% ние не можем да се надяваме на правдоподобност и на доверие от страна на гражданите, но същевременно ни е ясно, че това са абсолютно необходими ограничения – без участието на държавите членки, на националните държави, няма да можем да финансираме всички тези мерки, които се опитваме да набележим в този доклад. И за това и членовете на комисията, и докладчиците в Сянка трябва да се опитат чрез измененията, които ще внесем до утре е, на обяд, е, да е, изчистим евентуални противоречия и разминавания. Ние знаем, че не разполагаме с достатъчно европейски правомощия, за да се справим с финансовата криза. Знаем, че сме зависими от е, междуправителствените решения. Желаем да преодолеем кризата и същевременно забелязваме, че е, дълговете на държавите растат. Така че без създаване на конкретна способност, без заетост, без насърчаване на економиката, без укрепване на единния пазар, няма да можем да изпълним нашите задължения. Без да си дадем ясна сметка от какви суми се нуждаем, ние няма да можем да постигнем така желаната правдоподобност и чрез този доклад. Естествено, че имаме проблеми с хармонизацията, тъй като целият този комплекс от въпроси, свързан с хармонизацията, е свързан естествено и с хармонизацията и координацията на данъчната си, система в контекста на европейския семестър. Ние се нуждаем от повече Европа в економическата, в социалната политика, в политиката по отношение на образованието, в политиката по отношение на въвеждането на най-добрата практика. Естествено, че при тези условия много от нас смятат, че хармонизацията може би не е най-правилният път, но трябва да знаем, че хармонизацията в никакъв случай не означава непременно повече Европа, но същевременно в никакъв случай не означава и е, контраевропейска политика. При всички положения трябва да имаме коража да аргументираме съвсем ясно, е, смело че е необходимо да поемам по този път. И аз много се надявам, че и в рамките на тази дискусия и последващите дебати в пленарна зала ще успеем да обосновем нашите позиции. Надявам се, че ще се споразумеем. по пътя на компромиса и е, ще очертаем по този начин една обща работна програма, една програма за действие, която ще бъде поставена на масата. Давам думата сега на Серджо. Благодаря. Що се отнася до методите, искам да потвърдя, че групата на социалистите и демократите ще направи изменения, които считаме за необходими, за да се подсили доклада на Перванш Берес. Знаем, че вече е изготвено резюме. Бихме искали да консолидираме свършената до момента работа, така както беше представена по време на последния кръг на обсъждания в комисията. Докладът на Перванш Берес засяга много положителни, съществени аспекти. Има два въпроса, на които искам да обърна накратко внимание. На първо място, след дълги разисквания. Ние трябва да се фокусираме сега върху определени приоритети. Ние разисквахме въпроса за енергетиката, за миграцията. Разбира се, те са от особено значение за държавите членки. Ние трябва да можем обаче да се справяме и с извънредни обстоятелства, както и да имаме поглед по-далече в бъдещето. Ужасяващите събития в Япония, както и кризата в Средиземноморието от друга страна, поставят пред нас допълнителни изисквания, отколкото в миналото, например, разработването на нови възможности за енергийни доставки и прочие. Ние трябва да надхвърлим тези отделни кризи и да видим какви трябва да бъдат основите, върху които да се реализира стратегията Европа 2020. Десетки хиляди хора напускат страните си и се отправят към Европа. Тези потоци трябва да бъдат ефикасно и правилно управлявани. Мисля, че Перванш имаше право да засегне въпроса за миграцията и за необходимостта да имаме обща политика в областта на миграцията в Европа. Знаем, че Европа страда от съществено демографско застаряване, поради което е необходимо да приемаме лица, които са родени другаде и които с готовност идват да живеят и работят при нас. Аз не считам, че подобна политика трябва да се счита като политика която е свързана с някакви изваредни обстоятелства. Тя трябва да бъде една дългосрочна а, политика. На второ място, разглеждайки положението, и тук искам да кажа, че доклада на Перванш много добре описва ситуацията в края на работата на нашата комисия. Аз съм убеден, че измененията, които се предлагат, няма да променят по същество доклада. Като Европейския съюз ние трябва да се вдъхновяваме от необходимостта да предложим уместни решения в сферата на управлението. Трябва да предприемем смели стъпки по пътя на интеграцията. Без това Европейският съюз ще се натъкне на сериозни проблеми в бъдеще, независимо от а, кризата, независимо от настоящата криза. Ние трябва да сме в състояние да консолидираме всички механизми за интеграция, особено а, в политическата област. Това отразява констатациите на нашата комисия на базата на материалите, които разгледахме, анализите, които направихме. Ние трябва да разгледаме също отрицателният социален ефект, но не бива да спираме до тук. Струваме се, че Единственият подходящ политически избор е да решим на къде да върви Европа в бъдеще. Моят отговор на този въпрос е, че те трябва да върви към по-голяма интеграция. В нашата комисия ние имаме определени определен мандат. Ние излизаме не с законодателни предложения, а с програма, Комисията разглежда социалната, економическата, финансовата криза и като такава комисия ние вярваме в избрания метод на работа и съм убеден, че през тези две години на работа ние изготвихме много предложения за бъдещето на Европа и че в бъдеще ще има една по-добра структура, която да акцентира върху институционалното измерение и да се подкрепя от политическата воля от страна на политическите партии и разбира се на правителствата на държавите членки. Тук трябва да споменем и ролята на опозицията в Европейския съюз. Именно в този формат ще се формира и бъдещето на Европа. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз вече поздравих госпожа Бере за нейната работа. Мога да го правя още много-много пъти. По мое мнение, ако говорим за кризата, понякога трябва да споменаваме, че Европа е все още жива, Америка също. По време на кризата през 20-те, 30-те години знаем какво се случи в е, Европа. Сега обаче такова нещо не се случва. Ако искаме хората да вярват в Европа, може би трябва да кажем от време на време и нещо положително, а не винаги да обясняваме само защо чашата е наполовина празна, защото тя понякога е наполовина пълна. Поне така аз гледам на Европа. Доста често съм се смайвам от това, което правим и което всъщност постигаме. Действително е така. Понякога сме твърде негативно настроени. Ако сме ние самите толкова негативни, защо да очакваме от гражданите да бъдат по-позитивни? В първия доклад е, заключението беше, че е необходима повече Европа. Съгласен съм с това. Аз съм много силно проевропейски настроен и винаги лансирам е, този подход в е, моята страна. Някои ме наричат лунатик, но мисля, че това е верният отговор въпреки, че това не е отговорът на всички въпроси, всеки въпрос не може да получи за отговор, че е необходима повече Европа. И в това е проблема. Не можем винаги само да казваме, че трябва повече Европа. Не, не повече Европа. Гражданите в моята страна искат а, да имат а, по-добри политици на местно, на национално ниво, така че тук трябва да сме малко по-предпазливи. Ние сме направили около 50-60 изменения. Да, трябва да разговаряте с председателя. Но някои се отнася до съвсем дребни изменения. Председателят е. Някои от а, измененията просто са за промяна на една дума с друга. Да, това се опитвах и аз да кажа. Може би ще ще проведем индивидуални разговори, ще направим някои такива отделни изменения. Но позволяйте ми да кажа някои от нещата, които ни безпокоят. Ние искаме да призовем за по-тясна координация в данъчната област. Разбира се, трябва да има по-широка визия, но не точно сега. Когато говорим за европейска хазна, по-скоро да кажем подобно на такава. Това, което казваме, или поне част от нашата група оказва за еврооблигациите, е, че те няма да решат всички проблеми на Европа. Както знаете, госпожо, ние в нашата група застъпваме по-различни мнения Надяваме се обаче все пак да стигнем до някакъв резултат. Ние искаме механизъм за изчистване на европейските банки и в това няма нищо ново. Ние не считаме, че споменаването на Deutsche Burs и Нью-Йоркската борса е необходимо, защото има опити за поглъщане на Нюрската борса и утре, ако се предложи по-висока цена, може би ще успеят. За проучването за световното економическо управление ние разбираме вашето предложение, но тук не е необходима повече информация. Както казахме и по-рано, Г-20 според нас може да бъде основният орган за вземане на решения. Целите за развитие на хилядолетието трябва да бъдат реализирани, но всъщност тук има само четири страни, които изпълняват целите в Европа, но ще се въздържа да ги спомена. Вие, като се върнете вашите столици, трябва да убедите депутатите в националните ви парламенти, защото те са тези, които трябва да започнат да изпълнят своите ангажименти, вместо да сочат с пръст Европа и да казват, ето Европа трябва да изпълни своите ангажименти. Това не е честно. Доклада на Марио Монти е добър. Всеки казва повече Марио Монти. Ние се опитваме в някои от измененията да поясним това. Бюджетът на Европейския съюз и тук аз считам че се отклоняваме малко от вашето предложение. По наше мнение, ние трябва да разрешим собствените ни проблеми преди да искаме повече пари. Считаме, че е по-уместно да кажем достатъчно ли е адекватно. Както казах и по-рано, през последната година, кога, както разглеждаме този въпрос в парламента, ние се държим много, много зле. Европейският бюджет а, беше единствения, който не наложи а, някакви ограничения или економии. Мисля, че миналата седмица взехме също доста неразумни решения, свързани с бюджета на Европейския съюз за междуправителствения метод, за комисията. Тук сме в пълно съгласие с вас, госпожо. Мисля, че даже подсилваме някои от вашите предложения в тази област. Беше спомената и политиката в сферата на миграцията от господин Конферати. Напълно съм съгласен. Мисля, че тук трябва да бъдем още по-строги. Доколкото знам, много малко са страните, които приемат искания за приемане на лица от Лампедуза. Няма достатъчно солидарност и това е жалко. Има демократични революции в Северна Африка, в Близкия изток. Ние ги приветстваме, но ние не искаме хората да идват тук. По мое мнение, това е толкова зле, ние не искаме да променим и търговската ни политика. Ако искаме да сме сериозен партньор в региона, в който се намираме с нашите съседи, трябва да предприемем по-сериозни мерки. Това беше от името на групата АЛДЕ. Благодаря. Госпожа Свинбърн. Благодаря, господин председател. Много се извинявам, че малко закъснях днес. Пристигам от Великобритания. Консерваторите, реформистите не са е, съгласни е, изцяло с този доклад, нещо, което е, е съвсем предвидимо и предполагам, че госпожа Берес го е очаквал. Ние е, винаги сме били против някакви позициите, включително хармонизация на данъците. Мисля, че е, и е, бюджета на Европейския съюз увелича, и неговото увеличаване винаги сме смятали, че трябва да се намали вноската в бюджета и да се говори не за хармонизация, а за координация на данъците. Това е нещо съвсем различно. Също така трябва да се имат предвид позициите и на еврозоната, и на не-еврозоната. Що се отнася до еврооблигациите, смятам, че комисията трябва да разгледа евентуалната емисия на еврооблигации. Аз не съм много сигурна, че добра идея е се страни, страни с тройно А да субсидират други страни чрез съвместно емитиране на еврооблигации. Що се отнася до глобалните въпроси, мисля, че е доста трудно да настояваме да се случват някакви неща, когато като цяло имаме много малък контрол върху това дали страни като Китай решават да възприемат нова система за управление или не. Именно заради това пред предлагам по-скоро да се занимаваме с европейските въпроси, защото те са под нашия контрол. Що се отнася до положителните елементи, да, смятам, че стратегията Европа до 2020, 2020 може да е силен, мощен инструмент за постигане на резултати. Като цяло, повечето предложения от доклада са положителни по отношение на инфраструктурата и консолидацията, мисля, че не е необходимо да се споменават имена на фирмите, като пазарът е много нестабилен. По-скоро да се каже целият пазар в областта на инфраструктурата. Това са нашите коментари, иначе ще се свържем с госпожа Берес по подробностите. Никола, Николас Хунтис има думата. Благодаря, господин председател. Тъй като сме в е, края на мандата, се питам какво можем да направим. Да, добре, е, в историята ще остане нашата комисия и доклада на госпожа Береш, името на председателя също Казвам това, господин председател, във връзка и с вашите коментари за вчерашната ни среща с господин Ангелидис и представенето на доклада на неговата комисия. Вие сам казахте, че отговорите бяха много откровени. Господин Ангелидис е решил не да подготви доклад, който да се приеме от всички, а доклад, който да е, представя съвсем откровенно неговите виждания с е, плюсовете и минусите на едно такова решение. Така че аз се питам, дали е, в този случай ние не трябва да следваме неговия път, т.е. да назовем нещата точно така, както ги виждаме, с истинските им имена. Това бе казано от нас още при първия дебат по доклада Берес. Нашият приятел господин Шмидт назова една бройка от около 50 изменения. Ще се опитаме да намалим броя на измененията, за да не страда твърде много докладчикът. Но тези изменения ще бъдат внесени. Днес все още не можем да установим голямо мнозинство, което да подкрепи вижданията ни, но при всички положения ние ще внесем измененията, за да представим нашата позиция и да допринесем за новия път, по който сме потеглили. Господин председател, вие напомнихте думите на нашия гост от Америка вчера, който каза, че все още не вижда изход от кризата. Португалия, Гърция, Ирландия много са страните, които вече е, се приотиха под е, спасителния механизъм, под е, спасителния щит, опънат от или чадър, опънат от Европейския съюз и ще има и други държави, които най-вероятно ще пожелаят да се присъединят към тази група как точно да си представяме при тези обстоятелства пътя за напред. Мисля, че една част от формулировките в доклада са точни, отговарят на моите виждания, но също времено ми се струва, че част от формулировките могат да бъдат прецизирани по пътя на предложенията за изменения в случаите, в които ние не можем да се съгласим с вашите предложения, госпожо докладчик. Докладът, според мен, би трябвало да обръща внимание на следното. Кризата във връзка с задлъжнялостта на държавите е европейски проблем. Затова е необходима обща европейска политика. В името на едно справедливо решение дългът би трябвало да бъде, така да се каже, хармонизиран и поет от общността. Една част от дълговете на частните банки, знаете, че бяха поети от публичния, от държавния сектор – и на практика платени от данъкоплаците или предстои да бъдат платени. Не знае дали това ще бъде пътя, по който ще потегли Европейската Централна банка, но до този момент като че ли се следваше именно този път. Така че докладчикът също каза няколко думи във връзка с економическото развитие на Европейския съюз. Економическата и паричната политика на Европейския съюз трябва да е насочена най-вече към ръст, към економически растеж. Стана дума за свободното движение на капитали, което именно в условията на криза може да доведе до загуба на стабилност. Ние се нуждаем от европейска система за да се преварим с изтичането на капитали към данъчните обежища. Ето, това са основните моменти, които ще бъдат засегнати в нашите предложения за промени. В доклада, естествено, трябва да се съобразяваме с потребностите на европейските граждани, но същевременно времено трябва да отчитаме и демократичните принципи в основата на Европейския съюз. Не зная какво става с системата Европлюс. Мога само да повторя, че една Европа, която е готова да приеме пакта за еврото и която е готова да се движи по пътя на демократизацията е, във връзка и с новия договор за функциониране на Европейския съюз. Ето това е верният път. Благодаря, господин председател. Ще кажа по изключение няколко думи на английския език в е, отговор на казаното от Оле Шмидт и начина по който представи нещата. Ние тук трябва да се запитаме дали отговора на всеки въпрос е, че се нуждаем от повече Европа. Мисля, че никой не твърди подобно нещо. Когато очакват хората да се почисти улицата им, не можем да кажем, че ни е необходима повече Европа. Всъщност много улици не са чисти, защото никой не знае кой точно отговаря за почистването им. Затова повече Европа не е искане, не е лозунг, който да замества по-добро местно, регионално, национално а, управление. Но нашата комисия ние не решаваме въпроси, свързани с почистването на улиците и кой ще подмени уличното осветление а, или кой ще а, почисти а, горите. Но ние трябва да прочистим атмосферата, която беше замърсена през последните 2-3 години. Има страни, които са напълно суверенни и въпреки това имат затруднения. Относно причините и дали е доказано съвсем недвусмислено, че сега или ще подобрим интеграционния модел и това ще сложи край на всичките ни проблеми, или ще стоим безучастни и ще оставим нещата да се влушат. 10 години от сега, както беше преди през 1929 година, да се стигне до там, че няма да има добра комуникация между европейците, че няма да има подобрение на комуникацията в сравнение с днешния ден. За това, че общественото мнение е против повече Европа. Аз всъщност не съм получавал доказателства за това и не зная защо трябва непрекъснато да се извиняваме за това, че има Европейски съюз, че има европейска политика. Всъщност, гласоподавателите, общественото мнение може да е против европейската интеграция, когато отделни политици, местни, регионални или национални, им казва, че всичко лошо идва от Брюксел, а всичко добро е сътворено в собствените им страни. Но как могат да се а, справят а, сами с, а, с кризата? кризата. Аз се съмнявам, че в това отношение решенията могат да бъдат взети изцяло на национално или местно ниво. Ако искаме да сме позитивни, аз действително съм съгласен, че голяма част от анализа ни съдържа негативни елементи, но ако искаме да сме позитивни, първото, за което трябва да бъдем положителни, е капацитета на европейската интеграция за един по-различен модел, който няма да ни позволи да преживеем кризата, в която сме изпаднали сега. Аз съм един от онези, които като правило не гласуват за увеличаване на собствените ни придобивки, тъй като това, по мое мнение, не е необходимо. Аз мога спокойно да живея с това, което имам, но не мога да живея с факта, че от Европа се очаква да живее без никакво финансово обезпечаване. Трябва да си припомним обаче и някои решения, които взехме, свързани с плащането за секретарски услуги, защото това не бяха много добри решения. Една четирста са разходите ни в Европа и колко дали трябва да намалим разходите си до, до една 80 или 130 или до какво. Ние имаме бюджет, който е по-малко от половината от бюджета на Федерална република Германия. За това не можем да говорим за съкръщаване на разходите. Те трябва да се съкръщават там, където има възможности за това. Европа не е в състояние да финансира сега, дори сегашните си политики. Как можем да финансираме бъдещите ни политики? Ако искаме да отправим положителен сигнал до нашите граждани, да им обясним че Европа се нуждае от повече бюджета и че не можем да правим едновременно намаляването на националните бюджети, там където не са необходими средствата, например за а, отбрана, която се питам за какво е, а, или за това да имаме повече от 120 посолства в различни държави по света. Именно тук има възможности за съкръщение на разходите. Преди дипломатите дори не можеха да се наричат а, а, такива, като се има предвид модела, който се прилагаше. Държавите членки трябва да положат усилия, защото са живяли над възможностите си. Председателят, преди да дам думата на Антолин, нека накратко да се спра на казаното от вас. Искам да съм убеден, че това, което каза Оля Шмидт, няма да бъде погрешно разбрано. Първо, ние, либералите, сме напълно съгласни с това, което беше, беше казано, че Европейския съюз се намира на кръстопът. И ако сега ние не тръгнем по верния път, сме изправени пред риска да не можем да разбием статуквото или да постигнем напредък. Можем дори да се върнем назад. Ето защо искаме да задълбочим интеграцията в фискалната, в економическата област, в бюджетната област, в социалната област – Казвайки това, искам да подчертая, че искаме да го направим по начин, който да бъде успешен и това да се разбере от гражданите. Това означава, че на нас трябва да се гледа сериозно. И както вие сам казахте, това изисква да се примахнат всички бюрократични разходи, които не са необходими. Те трябва да бъдат а, премахнати безкомпромисно. Аз съм работил в частния сектор и като гледам как ние изразходваме финансовите ни средства тук, в нашия парламент, трябва да призная, че сме далече от това да знаем по какъв начин да харчим средствата, които са ни предоставени. Аз нямам средства за секретарски услуги, които да са много високи. 35% връщам всяка година а, от средствата за секретарски услуги на парламента, защото не са ми необходими. Ето защо ние говорим за адекватно финансиране със собствени ресурси. Няма значение дали става за 3% или 5%, трябва да установим коя е вярната цифра ще бъде много трудно да кажем на нашите граждани, казваме, ще сложим 5 или 10% и ще продължим по-старому. Искам да се изясни въпроса. Ние не виждаме а, нужда Европа да бъде поставена на нова ви основи. Когато говорим за данъците, ние не сме за хармонизиране на данъчните ставки. Ние сме за разработването на обща консолидирана данъчна основа и тогава на базата на конкурентните сили всяка държава членка ще прилага собствените си а, правила. Говорим за видима конкуренция. Тук а, трябва да можем да сравняваме ябълка с ябълка, а не ябълка с круша, както е ситуацията днес. данъка в Ирландия може да се окаже по-висок, отколкото в други държави, поради това, че данъчната основа е по-различна. Ето защо аз няма да навлизам във всички проблеми. Исках само да не оставяте с поглешно впечатление. Ние защитаваме основната линия, изготвена от перванш. Това са визионерски а, идеи за това как да се развива в бъдеща Европа. Ние не искаме да даваме карт бланш. И така, Антолин. Благодаря ви. Благодаря. Позволете ми първо да благодаря на Первенш за отличния доклад. Ще отговаря на въпроса дали отговорът е повече Европа. Да, аз мятам, че Европа наистина е, е в центъра на доклада. Европа не е централна, централизирана система. Европа означава укрепване на семейството, на религията, на държавите и естествено и на централната структура. Ние бихме желали да гарантираме един минимум в рамките на е, европейската система. Не се стремим непременно към максимума, към оптималното. Далеч сме от него. Европа естествено струва много повече, отколкото абонамента за определен вестник в Европейския съюз. Но в момента се намираме в трудна ситуация. Слаби сме, разпокъсани сме, разделени сме. А би трябвало да се обединим около интересите на нашите граждани. Ето, това е пътя, това е решението. И смятам, че докладът наистина е доклад в правилната посока. Ще се спра първо на държавните дългове. Трябва да видим връзката между държавния дълг и проблемите в финансовия сектор. Това са двете страни на един и същи медал. Би било много опасно, ако дадем приоритет на рекапитализацията в финансовата система, а не на публичните финанси. Ние плащаме лихви е, във връзка с е, рекапитализацията в финансовия сектор, но е, това е рисково начинание. Държавите са важни за значението на системата в Европейския съюз. И говорейки за системата, ще подчертая колко е важно отново ще подчертаем тази, е, това огромно значение на финансовата система, на стабилната финансова система. И на второ място международната валутна система или парична система. Е, добре, това е нещо много положително и много хубаво, но същевременно това доведе и до увеличаване на рисковете. Естествено, че общата парична единица, капиталовите потоци е, трябва да намерят своето отражение в размислите ни за изхода от кризата. Ние желаем е, повече хармонизация в данъчната сфера, за да можем и чрез данъците да постигнем по-добри резултати. Предложението на Мончи по отношение на единния пазар също не е достатъчно. Единния пазар е, е вътре в Европейския съюз, но гражданите се стремят към нещо повече. Животът е, не се свежда единствено до економиката и до единния пазар. Затова гражданите очакват повече. Очакват по-друга економика, очакват е, друг економически модел и ние би трябвало да работим в посока на глобализацията, която да доведе до положителни резултати. След е, световните войни през миналия век е, в Европа има социални придобивки. И затова ние трябва да премислим още веднъж какво означава е, държавна социална система, към която се стремим. Какво включва тя? Повече заетост, повече сигурност за гражданите, определен е, размер на данъците, определен размер на приходите и така нататък. Благодаря ви. Оглеждам се в залата и не виждам е, други желаящи да вземат думата, затова давам думата отново на нашия докладчик Перваж. Благодаря, колеги. Нещо ми подсказва, че хората стават с впечатление, че има твърде много изменения и все пак преговорите, надявам се, ще бъдат целенасочени. Всички в тази комисия си дават сметка, че е много, яс... много важно да подадем ясен сигнал. Много от нашите съграждани се притесняват сериозно. И сега тук има две възможности. От една страна е възможен популисткият подход – нещо, което не бихме искали е, да се увеличава в много държави членки, включително и в моята популизмът е, е нежелан. Така че е, смятам, че трябва да изберем другия подход, да демонстрираме, че имаме визия и че можем да работим конструктивно. най-лошото нещо би било да си привличаме противници. Кризата е най-тежката финансова криза, която е удрила Европейския съюз. Трябва да имаме предвид и глобалното измерение на тази криза. И така, благодаря на всички колеги за направените коментари казаното от Отмар Карас от името на НП във връзка с желанието да се намерят общите елементи е, с работата на комисията ШУР. А, да, тук съм съгласна, но все пак, когато става дума за следващия бюджет, именно там ще се разли... разрешава този въпрос. Що се отнася до собствените средства, тук трябва вече да разгледаме подробностите внимателно. По енергийната политика подкрепям казаното. Във връзка с казаното от вас, господин председател, искам да се върна на няколко елемента. Франк Енгел пое топката и я подаде по-нататък. Като каза, че Европейският съюз няма как да даде отговори на всички въпроси. Но все пак нека да кажа, не това е целта на заниманието. Ако аз трябваше да намеря структуриран отговор на този въпрос, бих казала следното. Всяко е единственото възможно управление е управление на много равнища. И тук има един проблем. Такова управление трудно може да се приложи на европейско равнище. Същевременно обаче, за да проведем стратегията, за Европа до 2020 година, трябва да включим участниците от всички равнища направления. Много от решенията на кризата ще зависят от действия, които се вземат на местно равнище, на ниво местни власти. Това е ясно във връзка с социалната политика, например, и прочие. Именно местните власти реагират и освобождават енергия, въображение, находчивост и намират местни възможности за реакция на кризата. Що се отнася до срещата на Г20, може би си спомняте, че организирах специално заседание, за да обсъдим този въпрос и да говорим за нашата стратегия. Но силно се надявам, че ще успеем да проведем своята визия за по-добро глобално управление. Не мисля, че е приемлив аргумента, изразен от един от нашите колеги, за това, че ние не можем да направим нищо, ако американците и китайците не го направят също. Не може да се действа така. Иначе ще оставим американците и китайците да се спогодят а ние ще бъдем оставени на страна. Ясно е, че тези две сили до голяма степен ще определят случващото се в света, но все пак нашата задача е да участваме и ние. И въобще въпросът за Г-20 е изключително важен. Всички ние сме малко и натливи аз със сигурност съм голям над, но все пак всички смятаме, че структурата на Г20 е полезна, защото тя се толерира от Китай, но също време тя не представлява едно достатъчно задоволително ниво на развитие на глобалното управление. Защо? Защото представлява една междуправителствена структура, която не дава възможност бързо да се реагира на а, всички проблеми, които възникват по планетата, на планетата. Много важно е европейците да бъдат чути. Тук говорим за 5 места от 20, но също времено говорим и за интегриране на економическата сигурност в дейността на ООН. Чрез Комитет по економическа сигурност. И тук трябва да изразя своето дълбоко уважение към професор Монти. Но при цялото ми уважение, единният пазар не е достатъчен. Единият пазар може да бъде само основите на Европа, но от там нататък, ако гледаме напред в бъдещето, ако използваме европейски капацитет за придвижване напред в бъдещето по отношение на научно-развойната дейност, енергийната независимост, инфраструктурата и предотвратяването на промените в климата, това са все въпроси, които не могат да бъдат решени само на ниво общ пазар. И във връзка с казаното от Оля Шмидт по отношение на размера на бюджета. Няма никой тук, който по някакви абстрактни, утопични федералистки подбуди да настоява да се увеличи европейския бюджет по нереален начин. Но същевременно, ако искаме Европейският съюз да играе своята роля, трябва да знаем и какво се изисква за това. Въпросът е как се управляват 5% от брутния вътрешен продукт в вид на бюджет. При цялото ми уважение трябва да настоя, че настоящото функциониране на Европейския съюз е по-скоро проблем, а не решение. Всяка една от нашите страни е отделна национална държава, но Европа е нашето общо бъдеще. И така, благодаря, господин председател. С докладчите в Сянка се, предлагам да се срещнем отново, за да обсъдим измененията и да протече добре гласуването. Благодаря, първенш. Двама колеги дойдоха току-що и трябва да им кажа, че вече сме в края на заседанието. Заседанието беше кратко, но затова пък много продуктивно. Аз ви казах, че не сме длъжни да останем до края на предвиденото време. При всички положения обсъдихме нещата много ангажирано, много сериозно. Скицирахме и нови пътища за преодоляване на проблемите. И така, знаете, че утре е крайният срок за внасяне на измененията, 12 часа, а следващото ни заседание ще бъде на 5 мая, след това на 30 мая ще гласуваме. Благодаря ви. Закриваме заседанието.